Уважаеми колеги, е, откривам заседанието. Искам да се извиня от името на председателя Албертини, който днес не може да бъде с нас. И е, сега е, искам да погледнем и да приемем дневния ред. Първо ще разгледаме второто съображение за предложението за резолюция относно доклада за напредъка на Исландия. Е, идеята е да изменим около 20, да разгледам около 20 изменения, предложени от колегите по този доклад, които са представени от господин Кристиан Преда Господин Прайда, а ето го там. Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на румънски. От е, последната дискусия, която проведохме в нашата комисия по този доклад на 10 февруари, се случиха две важни неща във връзка с Исландия. Първо, е, решението на президента на Исландия да а, постави споразумението АИСЕФ за, а, на референдум, който ще се проведе на 9 април. Предвид тази ситуация внесох устно изменение към точка 10 на текста, който обсъдихме в, през февруари. Ще прочета.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 Край на цитата. И аз се, смятам, че е важно да се добави, че а, проучването на общественото мнение в Исландия показа, че има мнозинство в Исландия в полза на това ново споразумение и ще гласуват на 9 април. Второто важно нещо, което се случи в Исландия е на успеха на седмия кръг на преговорите между Европейския съюз, Норвегия, Исландия и Фаройските острови относно общото управление на ресурсите от скоро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 Край на цитата на устното изменение. Що се отнася до измененията, внесени от колегите, мога да кажа, че подкрепям повечето от тях, защото според мен те допринасят е, за нашето предложение. Има обаче няколко изменения, които не мога да е, приема и ще обясня защо. Първо изменение едно, внесено от е, колегите Таран за Аржентини относно инициатива, която не е пряко свързана според мен с поразумението за присъединяване. Във втората част на изменение 2 се говори за вътрешната ситуация в Европейския съюз. Аз не смятам, че това е свързано с резоля... резолюцията. Изменение номер 2 също така внесено от господин Дева. Не смятам, че има причина да се страхува надяваме, че гражданите на ЕНС Исландия са е, избързали с, с преговорите във връзка с АСФ. Те дадоха достатъчно време на анкетната комисия да приключи с работата си и резултата за финансовата и банкова криза, която разтърси Исландия в 2008 година, бяха изчерпателни. Искам да ви напомня, че в този момент разследванията срещу бившия министр-председател вървят нормално, що се отнася до изменение 10. Това изменение се отнася за риболовния фонд, аз мисля, че е твърде рано да се обсъди тази тема, предвид факта, че ние сме в предварителния проучвателен етап и за е, главата за риболова изобщо не е отварена на този етап. Ние не можем да приемем идеята да изключим Исландия от този аспект на европейското право и накрая отхвърлям някои изменения, които изискват частично или пълно споменаване на публичното а, общественото мнение в, Исландия и в Европейския съюз. Не мога да приема такива изменения, защото смятам, че всички точки, които се занимават а, с общественото мнение, са много важни. И мисля, че набъркам, когато казвам, че общественото мнение е много важен политически аспект, тогава, когато говорим за приемането на Исландия в Европейския съюз и като член членове на Европейския парламент не можем да си откажем правото да имаме становище по този въпрос, особено след като а, Евробарометър показа, че в последното си изследване, че 56% вярват на е, Европейския парламент, а само 28% вярват на Исландския парламент, така че ние сме в много добра ситуация в това отношение. Благодаря ви. Благодаря, господин Лотсън. Благодаря, господин председател, Искам да поздравя докладчика за представени от него доклад. Докладчикът е максимално отдалечен в рамките на Европейския съюз от Исландия, ми се струва и независимо от разстоянието, той много добре разбира пред какви предизвикателства е изправена страната. Господин председателю, няма нищо в доклада, по което да кажем, че сме по принцип против. Внесли сме едно-две изменения, но ние подкрепяме общата ориентация на доклада. Според нас тук стоят основно три въпроса. Първият е въпроса за волята на исламския народ да се присъедини към Европейския съюз. Очакваме официалното доказателство, което предстои. Вторият въпрос е обещетенията от банките. Според нас постигнатата договореност е добра. Откровено казано, някои от местните органи и а, други а, субекти, е, инвестирали средства е, в исландски банки, трябвало да бъдат е, малко по-предпазливи, а не да си затворят очите за всичко друго, за да търсят високата доходност в исландските банки в онзи период, но позицията на докладчика общо ни удовлетворява. И на трето място стои въпроса за риболова, най-вече за китолова, който е, те първа трябва да се обсъжда. Трябва да проявим разбиране към е, традиционния поминък в е, Исландия и същевременно да не забравяме нашите ангажименти към устойчивото развитие и опазването на околната среда. По точка 6 от доклада имам един въпрос към докладчика за политическите е, критерии е, за ролята на Министерството е, на правосъдието, министъра на правосъдието и политическите назначения. Исландия е една много малка страна. Там всички се познават помежду си. И в крайна сметка някой трябва да поеме политическа отговорност за взетите решения. Именно поради тази причина Системата, която дава особена отговорност на министра на правосъдието, се е развила в тази страна и вероятно трябва да я обсъдим с исландците. След обсъждането, може би те ще проявят готовност да променят системата си, но като имаме предвид колко малка е общността, трябва да проявим разбиране и от наша страна. Мерси, месье Уотсън. Благодаря, господин Уотсън. Госпожа Отела. Благодаря, господин председател. Първо искам да попитам дали докладчика и групите могат да погледнат е, благосклонно на изменение едно, което е, е в подкрепа на съвременната медийна инициатива. Мисля, че в Исландия има много интересни експерименти, търсики работа, е, търсики баланс между авторските права и свободния достъп до медиите. Може би докладчик докладчика да погледне това изменение и да предложи устно изменение, което да запази същността в, на предложеното изменение в крайния текст. Има ли други е, изказващи се? Е, пита председателя господин Ферн. Благодаря, господин председател. Поздравление на докладчика за отличния доклад. Аз съм заместник в тази комисия, но аз съм докладчик, постоянен докладчик в бюджетната комисия по разширяването и Предложението за измененията е приемливо. Искам да подчертая значението да се отхвърли е, изменение 17 за информацията, тъй като информацията ще бъде много важна. Е, бюджетната комисия изпраща делегация през май. За съжаление, ние не можахме да се координираме с, с комисията по външни работи. Ние не можем да отидем в Исландия през през есента, затова ще отидем през май. Има готовност и желание от страна на Исландия да реши въпрос по финансовите въпроси. Нещата са сложни, ще видим какъв ще бъде изхода от референдума, но те показват, че искат да намерят решения на трудните въпроси, като риболова, например те не искат изключение, дерогации, специални решения. Аз мисля, че Исландия ще бъде наистина една придобивка за Европа, а не само поради стратегическите, стратегическото им положение, но те са едно много напреднало общество с много големи познания в сферата на море, плаването, риболова и това е нещо, което трябва да се изтъкне. И а, както беше посочено от господин а, Уотсън, Исландия е една уникална държава, много модерна, много напредничава. Това е едно, дър, една държава, която обаче защищава своя език, своята култура и начина си на живот. И ние трябва да нам... приемем това, да намерим гъвкави решения. А, има две сфери. Едната е земеделието и регионалното развитие, защото има региони в Исландия, които са изцяло различни от много напредналото общество, което наблюдаваме в Рейкевик. Трябва да се намери решение на този въпрос. Именно за това ни е необходимо информация и именно за това смятам, че трябва да се отхвали изменение 17. Председателят, благодаря. Ако никой друг не иска думата, ще дам думата на докладчика да отговори. Да, благодаря господин председател, благодаря на колегите за направените бележки. Съвсем накратко, ако ми позволите, Що се отнася до точка 6, която беше спомената от господин Уотсън, това е една положителна точка. Ние оценяваме усилията на исландците, насочени към независимост на съдебната власт. Това е един от въпросите, за, и, и за назначаването на министъра на правосъдието. Този въпрос беше повдигнат от комисия, ние от, от комисията и ние отбелязваме постигнатия напредък от исландските власти, като същевременно поддържаме като същевременно се поддържа спецификата на тази малка общност и специфичността на тази държава. А, по въпроса на госпожа Хаутела за първото изменение, както вече казах в първоначалното си изказване, аз смятам, че въпроса за съвременната инициатива не е непременно свързана с преговорите. Е, е, що се отнася до последната част на изменението, тази последна част, е вне, която е внесена от Индрек Талант и Юдит е, Саргентини, тук с, е, с, това е една част, с която ние не можем да приемем, може би под някаква друга форма бихме могли да приемем изменението. Благодаря на господин Фам за направените бележки, що се отнася за изменение 17, което той спомена. Според мен то не е приемливо да се премахне позоваването, което се въвежда в съответната точка. Следователно, за мен също изменение 17 не е приемливо. Напълно съм съгласен. Благодаря, господин председател. информирам ви, че е, гласуването ще се проведе днес след обед, след е, размяната на мнение с госпожа Аштън. Следващата точка е първото разглеждане на доклада по собствена инициатива на госпожа Менис. Е, е, това е, е, е отразява международната обстановка след е, Лисабон и ролята на Европейския съюз в многостранните организации а, има препоръки. Комисията поръча външно проучване. Преди да дам на думата на госпожа Мюнис, искам да е, приветствам двама експерти, които а, които извършиха това проучване, което е раздадено в залата. Е, Мануел Деларок и Винсента Паласио от Альтернативната е, Испанска фундация. Искам да ги помоля съвсем накратко да споделят с нас резултатите от тяхното проучване. Благодаря, господин председателю. Много благодаря на парламентарната комисия по външните работи на Европейския парламент. Благодаря за предоставената ни възможност да представим проучването е, Европейския съюз като участник на световната сцена, ролята му в многостранните организации. Постарали сме се да откроим някои проблеми, възможности и да предложим възможни начини на действие. Това не е окончателен доклад, Материалът подлежи на разискване, е, на внасяне на предложения и на изказване на становище от ваша страна. Основната цел на този доклад е да се проследят начините за пълноценно оползотворяване на ролята на Европейския съюз в многостранните организации след влизането в сила на договор от Лисабон. Ето защо обръщаме внимание преди всичко на правната основа след договора от Лисабон и правомощията за представителство на Европейския съюз на различни равнища. Постарали сме се да отразим актуалното състояние, развиващата се роля на Европейския съюз и динамичното развитие за укрепване на позициите в международните организации на международната сцена. Обърнали сме внимание на основните организации, най-вече организациите в системата на ООН, на международните финансови организации, различните формации на Г8, Г20 както и някои по-специфични въпроси, като НАТО и други въпроси. Обърнали сме внимание на несъответствието а, между реалностите от една страна и целите, които си поставя а, стратегията на Европейския съюз. Констатациите са а, следните. Многостранната а, дейност а, все още не се развива пълноценно. А, Процесът е едно взаимодействие между институционалния напредък на Европейския съюз и вътрешната координация в рамките на Европейския съюз чрез механизма на координация. Можем да кажем, че това е спор между функционалистите и дървинистите и всяка страна навежда своите аргументи. За външното представителство на Европейския съюз – е, установяваме един проблем. Парадоксалното положение, което често възниква, е, да е, не се използва достатъчно договор от Лисабон. Получава се вакуум в представителството на някои международни форуми и за това Европейския съюз трябва да повиши равнището на своето участие в редица международни организации. От статут на наблюдател в статут на е, пълноправен участник или е, член на постоянните структури. Това ще засили присъствието на Европейския съюз в международните организации и е, ще е, направи по-осезателно е, действието по линия на хуманитарната помощ, на международното сътрудничество за развитие и други. И най-сетне, кадровото укрепване на Европейската служба за външна дейност трябва да бъде по-скоро качествено, отколкото количествено. Подкрепяме идеята някои е, държави и членки е, да подсилват е, на основата на сътрудничеството присъствието на Европейския съюз в някои организации, като например ООН. Формулирали сме някои предложения до Европейския парламент, например трябва ни по-динамичен механизъм за постигане на договорености, един, така да кажем, протокол за действие, който е изключително необходим, както показват последните събития в Либия, например с редовно докладване на а, върховния представител. И е, накрая последното, което искам да кажа, преди да дам думата на своя колега да каже няколко думи за економическата а, е, област, абсолютен а, е, приоритет трябва да се а, е, постави да се работи активно в структурите на ООН. От септември миналата година се постави и целта от статут на наблюдател да се премине към пълноправно членство в света за сигурност е, и преминавайки към статут на регионална организация, ще означава, че ще се отслаби е, прекомерното съсредоточаване на структурите на ООН върху националното държавното равнище. Предлагаме нови постоянни е, членове е, за някои идеи има и за реформа по отношение на квалифицираното мнозинство при вземане на решения, все в посока към укрепване на сигурността. Господин председател, ако ми позволите, първо искам да благодаря на Европейския парламент и по-специално на вашата комисия за това, че ни поканихте да представим нашите идеи по темата на Европейския съюз като глобален, глобален фактор. Искам да благодаря е, нашите препоръки е, е, за няколко организации, Международен валутен фонд, Световната банка и Г20 във връзка с, с МВФ. Участието на Европейски съюз е най-флагрантният пример на непоследователност на участие на Съюза в международна организация. Мандата на тази организация включва а, а, компетентности в макроекономическата и финансова сфера, но и по-широка координация. И въпреки всичко Европейския съюз няма официален представител, дори с наблюдател, статут наблюдател. Следователно, Европейския съюз не участва в заседанията на изпълнителния съвет на МВФ. Нито е, Еврогрупата, нито Европейската комисия имат официален представител в е, управителния съвет на МВФ. Изпълнителният съвет на МВФ а, има представители на пете най-големи акционери. Останалите държави членки принадлежат към групи, в които има членове както на Европейски съюз, така и държави извън, третия, извън Европейския съюз. Необходимо е, че според нас промяна в структурата на изпълнителния съвет, за да се отрази международния статус на Европейския съюз. Именно за това предполагам, предлагаме Европейския съюз да стане постоянен наблюдател в изпълнителния съвет с, с оглед решаването на въпроси от е, голямо значение има двама изпълнителни директори, единия за Европейския съюз, другите за държави, не членове на Европейския съюз. Едно решение беше предложено в 1998 и в 2006 година. Интересно е да се отбележи, че а, няма да се намали а, да се намалят правомощията за гласуване с предложените промени. Необходимо е да се намали на напрежението до 2020 година да се даде възможност за представителство и на новопоявяващите се економики. Необходимо е да се даде възможност да се премахне възможността за налагане на вето от страна на Съединените щати първите дати проекти е, предвиждат намаляване на квотите и оперативен статут. Ние смятаме, че първата дата 2012 година би била една добра, амбициозна възможност Европейския съюз да въведе една група на европейските държави в МВФ. Това е основната ни препоръка за Международния валутен фонд. В Световната банка тя, там положението е сравнително сходно, както в Международния валутен съюз. Отново има остарели групировки на държави. Може би и, и много често държави членки на Европейския съюз са групирани с нечленки на съюза, което ограничава тяхната дейност. Тук идеята за представител на ЕС в борда на Световната банка не е толкова ясно очертан. И също така разделението на базата на еврото не е толкова ясно разграничено, тъй като Европейската банка няма компетенции в това отношение. За може би е идеята да има един изпълнителен е, директор, което да, даде възможност за създаването на ново групиране на страните и по този начин ще се премахне възможността Европей, е, Съединените щати да налагат е, вето в изпълнителния съвет многостранните банки за развитие, като африканските банки също могат да се възползват от подобни решения. И последно за Европейски съюз и за Г20 има четири държави членки на Европейския съюз, които са членове на г20 това е една възможност, в която европейците са представени тройно на национално и на супранационално равнище. Двама председатели на европейски държави през, двама президенти на европейски държави присъстват на Г-20. Предлагаме да се намали да се намали представителството на Европейския съюз на Г-20, дали председателя на съвета или председателя на комисията би трябвало да а, присъства и ние смятаме, че Европейския съюз трябва да се стреми за по-добра връзка между Г20 и ООН, за да може Г20 да приеме легитимността, която може да му бъде дадена само от ООН. Г20 следва да бъде ситуирано като а, орган на високо равнище, да стане а, централен форум за обсъждане на економически въпроси. Можете ли да говорите малко по-бавно, го моли председателя. И накрая една втора, малко по-неамбициозна цел е да се а, водят, да се ръководят двете организации G20 и а, а ООН да а, организират работата си така, че g 20 да внася изменения в ЕКОСОК. Благодаря ви. Euh, Благодаря. Сега давам думата на докладчика госпожа Мунис. Благодаря, господин председател. Да, в тази комисия няма как да отминем обстоятелството, че в момента глобално действащите фактори работят при трудни условия. Такива организации, за които говорим, съществуват от Втората световна война, обаче тяхната комплексност и тяхната тематика се разшириха изключително много и продължават да се разширяват с главозамайваща скорост и това се отнася до държавите членки, защото е много трудно да се справят с всичко това. Някои организации просто биват изпреварвани от времето. Има страшно много нови групи, органи, които обсъждат специални теми и наистина всичко се прави за сметка на Кохерентността и функционирането на различни международни организации се поставя в опасност. Една мултиполярна система наистина също осложнява ясната насоченост при управлението на света като цяло тук е, има различни структури в различните организации, които са твърде комплексни, както например е, в Европейския съюз и като цяло това води до затруднения в управлението. Лисабонския договор има намерение да създаде ефективен Европейски съюз и да направи институциите като цяло по-гъвкави. Това се отнася и до новата роля на Европейския парламент, до толкова, доколкото как в е, международната общност той ще може да е, изпълнява по един по-ясен, но очертан начин своята роля. Е, Европейският съюз трябва да се ползва с съответната тъжест Защо? Защото съсредоточава економическа, военна мощ и така нататък. Като цяло, както вече посочих, с Лисабонския договор ние създадохме ново измерение за Европейския съюз и за външната политика. Всичко това се сблъсква е, с е, други е, сложни структури, както в международно отношение, така и в Европейския съюз. Става дума за определени осложнения при разпределяне на правомощия, представителство и така нататък. Всичко това трябва да бъде разгледано в рамките на отделните държави. Формата на международната архитектура естествено също трябва да бъде взета предвид – така че да можем да установим по-ясно мястото на Европейския съюз там. Има различни елементи, които водят е, до заключението, че този доклад не може да бъде линеен, не може да бъде еднопосочен и естествено е, тук е, трябва да бъдат разгледани различните организации на многостранна основа. времено се проучват условията за това как Европейският съюз може да действа като актьор на глобалната сцена след Лисабонския договор. Предвиждат се 6 големи глави, разпределени на отделни части. Всичко това е, отговаря на структурата на многостранните организации, в които Европейският съюз трябва да играе по-голяма роля. Тук е, също предлагаме различни препоръки как е, да бъдат извършвани в по-координирана степен външни действия от страна на Европейския съюз. Първата част е, там се разглеждат организациите на многостранна основа, след това е, какъв е капацитета на Европейския съюз или по-точно нека да кажа потенциала на Европейския съюз, също така многостранно, за е, развиване на многостранно сътрудничество. Глобалното управление, там се отправя апел е, в смисъл, че различни организации трябва да бъдат реформирани и трябва да се направи оценка как Европейският съюз може да провежда реформи, като същевременно реформира и своята роля, за да може да вземе по-добра позиция. Става дума и за стратегически елементи и за кохерентни въпроси, що се отнася до е, външната политика. Целта е да се подобрят настоящите правила за външното представителство на Европейския съюз. Така че на нас ни е необходим наистина един голям скок в това отношение, как Европейският съюз точно да изпълнява ролята си навън. Тук са необходими изключителни правомощия на Европейския съюз и това казаха също и експертите, които представиха своето изследване. При изключителните правомощия Европейския съюз трябва да може всъщност изключителните правомощия трябва да предвижат правомощия за изключително представителство от страна на Европейския съюз. Що се отнася, например, до конференцията за климата, там правомощията са разделени и наистина там се получава една безпредседентна какофония. Наистина, ние трябва заедно да поемем пътя напред. И следващата точка, на която искам да се спра, ролята на Европейския съюз в ООН, ново институционално равновесие, по-активно участие в Генералната асамблея. Това посочиха и експертите от изследването. още веднъж е, да повторя, е, по друг начин да се оформи представителството в е, Генералната асамблея. Там трябва да се е, внесат изменения и е, трябва също да се приема резолюция, за да можем да бъдем по-ефективно представени там. И винаги е, съвета за сигурност. Там целта е да се постигне неговото реформиране и това проличава и от най-новите събития. Още от последните години обаче проличаваше, че съветът за сигурност като че ли не отговаря на актуалните изисквания на международната общност. Естествено, това са дългосрочни проекти и не могат да да се изпълнят толкова лесно. А междувременно, преди Европейския съюз да получи собствено място там, трябва да се координираме по-добре. Сега преминавам към третата част реформа на финансовите и банковите институции, Международен валутен фонд. Там представителството на Европейския съюз е абсолютно неефективно и естествено това ограничава неговото влияние. Тук няма изключителни правомощия, обаче в изпълнителното бюро на МВФ може да се предвиди възможност за представителство. След това Световната банка важно е да се добие статут на наблюдател в изпълнителното бюро и също така да се предвиди и е, участието на група държави, за да може е, да бъдем представени по-добре. След това ОИСР и НАТО, там е, стремежът е, е статут на наблюдател в НАТО, като в е, друг орган е, трябва да се създаде а, нова стратегическа връзка между НАТО и Европейския съюз. Вас, а, що се отнася до а, ОЕЦД, а, там върховният представител а, ще представлява Европейския съюз. А, има и други задачи, които са много комплексни. Например, съвета на Европа, там трябва да се извършат някои правни промени, защото са необходими, за да може е, Европейския съюз е, да ратифицира Европейската конвенция за правата на човека е, като страна. Съветът за Европа има голямо значение. Това се споменава и в договора. След това ще посоча още една организация, ОИСР. Преди това ставаше дума и за ОССЕ, но при ОИСР също има изключителни правомощия, споделени правомощия, така че е малко трудно Европейския съюз да се впише там. И шестата тема, която искам да спомена, тя е много сложна. става дума за дипломация, срещите на върха, Г8, Г20. Европейския съюз трябва да участва в тези процеси и трябва да бъде представен, например, в Г7, като се има предвид е, е, изключителните изподелени правомощия в рамките на Г7. Ние изискваме в доклада Европейският съюз да потърси формула – как е, на срещите на министрите от Европейския съюз може да се получи съответно представителство. Това бяха основните области, които е, са предмет на нашия доклад. Естествено, ние сме открити за изменения. Аз също ще внеса някои изменения. Нямаме време сега да преработваме целия доклад. Много неща а, трябва да бъдат прецизирани, конкретизирани и да бъдат внесени нови идеи. Искам а, изрично да благодаря на альтернатива, които е, разработиха доклад и го представиха. Това наистина е един много добър доклад, добре формулиран, който включва много новаторски идеи и е, той може да ни послужи като вдъхновение при тази комплексна тема. И е, смятам, че на тази тема ние се спираме точно в подходящия момент. Искам да благодаря и на секретарията на Комисията по външни работи за системната подкрепа и за активното участие по тази тема. Темата е важна и в политическо отношение, важна е и във връзка с други теми, например резолюциите на ООН, но тук искам да посоча, че и в нашата комисия можем да обобщим различните аспекти и да се подкрепяме взаимно. Европейският съюз, службата за външна дейност на Европейския съюз, там се поставят въпроси как да се разглежда мултилатерализма трябва да се представи преглед на настоящата ситуация, как Европейския съюз е представен в отделните институции. Аз Искам да благодаря на моите асистенти, които за краткия срок работиха много интензивно, кои накрая представихме проект за доклад, който е по-кратък от предвиденото. Разбира се, ние имаме и е, други задачи, като например доклада да бъде преведен и така нататък, той е, в крайна сметка не е толкова всеобхватен, е, колкото аз желая, но чрез е, измененията може да се постигне конкретизиране. Искам да благодаря и на докладчиците в сянка. Надявам се, че ще постигнем добър компромис. Този доклад всъщност трябва да бъде доклад на консенсуса, доклад, който отправя ясно послание от страна на Комисията по външни работи. Важно е съдържанието му и госпожа Енштън трябва да присъства, когато е, по време на пленарна сесия в парламента се обсъжда този доклад. Това наистина е важно, имам предвид нейното присъствие, така че е, да се осветли по-добре нашата роля в многостран... организациите на многостранна основа и е, участието ни във външната политика. Тук може да се внесе принос за е, създаване на новата структура на света. Благодаря. Благодаря, е, госпожо Тунис. Аз искам да помоля следващите записали оратори да говорят по две минути. Сега давам думата на госпожа Отела за две минути. Ще се въздържа а, от пространно изказване. А, благодаря, госпожо Мунис. Отличен е вашия проектодоклад. доклад предложението ви върховният е, представител да излезе с бяла книга за ролята на Европейския съюз в многостранните организации е много навременна и отлична идея, защото Европейската служба за външна дейност определя приоритетите на работата в областта на външната политика и укрепването на многостранното начало е сред тези основни приоритети. Според мен трябва да се обсъди въпроса за легитимността и по-общо казано демократизацията на глобалното управление, както и начините по които Европейския съюз да го подкрепи. Това е тясно свързано с доклада на граф Ламсторф във връзка с позициите на 66-та сесия на Общо събрание на ООН. Трябва да намерим начини за участие на парламента и за парламентарен контрол върху дейността на Европейския съюз, евентуално чрез укрепване на Общо събрание. Що се отнася до легитимността, в оформянето на позиция в многостранните организации. Чухме някои отлични предложения за ЕКОСОК като трансмисия а, между а, формациите г 8 г 20 и системата на ОНЕ. Как можем да отразим ролята на нововъзникващите сили на глобалната сцена, как може да се осигури по-видимото им присъствие на световната арея, ще настояваме ли на условия, достатъчно силен ли е Европейския съюз да постигне тази цел, ако си я постави. По-нататък трябва да кажа, че е, балансът на интересите е много основен въпрос. Търговските интереси и екологичните интереси, и правозащитните интереси и политическите интереси. Мисля, че докладът е, обръща внимание на тази насока. Е, нововъзникващите търговски механизми трябва да използваме новаторски. В Европейския парламент беше обсъден въпроса, че евентуално може да се приеме, че е, Китай нарушава правилата на Световната търговска организация, като налага цензура върху е, достъпа до интернет. И най-сетне смятам, че е, трябва много по-висока оценка а, да а, дадем на ОССЕ, на Съвета на Европа, най-вече по отношение на правозащитната дейност. Но аз надхвърлих моите две минути, затова спирам до тук. Мерси, Благодаря, госпожо Хаутела. Господин Ландсдорф, председател на работната група а, между за отношенията Аз ще говоря като докладчик Сянка по доклада на колегата Монис, който смятам за много добър. В моите очи този доклад се базира на тази студия, на това изследване, което прочетох бегло и Проблемите се представят по начин, който отговаря на фактическата обстановка. Най-важното е да се преследва диференциран подход. Не може с един рецепта да се действа спрямо всички тези организации и това много добре е отразено в доклада. Смятам, че често забавената реакция на Европейския съюз в организациите на многостранна основа е много важен проблем – на а, английски има много подходящ израз за това, че ние всъщност сме навсякъде, а действителност никъде. И а, смятам, че това, което мога да си пожелая тук е следното. А, първо, аз изцяло споделям основната насока на доклада. Смятам също и направеното изследване в тази връзка за много добро. Но ние имаме европейска външна политика, имаме Лисабонски договор, имаме и актуална криза и за това тази дискусия наистина сега е много навременна. Тук обаче се съдържа и политическото послание да направим по-голяма крачка напред. И то както по отношение на държавите членки, както по, и така и по отношение на самия Европейски съюз. Трябва да разработим по-добри препоръки и това да стане част от парламентарния дебат и по-специално на пленарните сесии. Сега, в страница А има като че ли малко академичен подход към глобализацията. Аз по виждам а, това а, по-скоро като една научна дискусия, а, така както е представено Recycle А. а освен това, като че ли поставя въпроса дали е, нещата правилно са поставени по отношение на нашето участие е, във връзка с Световната банка, Международния валутен фонд и така нататък. Аз обаче смятам, че мога да посоча един много добър пример за работа на Европейския съюз е, е, в многостранна среда и то качествена работа, това е участието в Аталанта. Това бяха първоначалните ми бележки. Важна е стратегическата насоченост на доклада, повтарям и ние я подкрепяме напълно. Мерси, Кукан. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко мисля, че темата на, под, на това становище е, съдържа много малко противоречиви елементи. Ние искаме да засилим ролята на Европейския съюз като е, глобален е, фактор. Предвид драматичните развития в международната ситуация е напълно логично, ако Европейския съюз иска да бъде равнопоставен партньор на другите фактори, има някои нови държави, като например Индия, Бразилия, Китай. Наистина ние трябва да действаме по-добре, по-ефективно, да се засилим вътрешно и да засилим ролята си в международните организации. Мисля, че становището на госпожа Муния се добра основа за по-нататъчни дискусии. Оценявам от е, помощта на нашите двама испански гости. На мен ми хареса техния подход, който не е теоретичен, академичен, а представ, представя е, определени предложения. Тук е, се съдържа твърде много идеи, може би, значи аз по-скоро бих бил против разширяването, тъй като това не трябва да бъдат академични документи, това трябва да бъде един прагматичен документ за изработване на стратегия на конкретни неща, чрез които Европейския съюз би могъл да постигне тези цели. Защото подобни резолюции Знаете, че са многобройни. На нас ни е необходимо да действаме и да постигаме конкретни резултати. Измененията трябва да бъдат насочени с цел подобряване в тази посока на становището. Благодаря, господин Проди. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за този документ. Моето изказване ще бъде в по-общ план, защото смятам, че договорът от Лисабон залага много на междудържавните отношения. Глобализацията доведе до там, че е, голяма част от суверенитета на отделните държави членки вече е загубен и за да се стигне отново да се възстанови отново този суверенитет, е необходимо едно общо управление в Европейския съюз. Това е подходящ инструмент. Не става дума вече за отдаване на суверенитет на правомощия на Европейския съюз, а да се признае, че този суверенитет вече е отдаден и единственият начин да се а, е, възвърне той е да а, е, бъде а, е, управляван на равнището на Европейския съюз, т.е. да се извършва едно управление на равнище Европейския съюз. Защо? Защото глобализацията вече е факт и то неоспорим факт в глобализацията ние участваме с инструменти, които е, се сблъскват с инструментите на другите е, страни, на другите е, сили в света. И смятам, че това е нещото, което не трябва да забравяме никога. След това втората точка, която искам да засегна, демократизацията на международните организации, това е нещо, което ние трябва да постигнем с всички цели. Но според мен става дума не само за демократизация, но и за рационализация. Смятам, че всички институции от Бретън Вудс, Световната банка, Международния валутен фонд, са трябва да станат част от единната система на ООН. Международната търговска организация също трябва да се включи, защото трябва да има възможност за предлагане на стимули и да се санкционира некохерентно поведение. Всичко това трябва да бъде част от системата на международни отношения. Смятам, че това е правилната посока, в която Европейският съюз трябва да се движи в рамките на глобализацията и също така всички държави членки да бъдат в състояние да участват активно в демократизацията и рационализацията на международните организации, за да могат те да се превърнат в инструменти, които тласкат света напред на фона на справедливост и равнопоставеност. Благодаря. Госпожа Гомес. Благодаря на Мария Муни за отличния доклад. Всеобхватно е, са посочени и проблемите, и решенията им. И трябва да кажа, че Мария действително се постара да е, потърси предложения, които ще спечелят консенсус. Въпреки това, не мога да не подчертая, че Нашият парламент има своята специфична роля. Кой друг може да бъде толкова смел в предложенията и в тяхното отстояване? Аз лично смятам, че въпросът за реформата на Съвета за сигурност на ООН е крайно належащ. С договора от Лисабон възникват задължения а, за нас, които ни дават а, а, възможност да променим много, ако сме достатъчно смели, ако настояваме. Ако се а, споразумеем помежду си, как да бъдем представени в съвета за сигурност на ОНЕ. Ето защо тук става дума не само за място на Европейския съюз в новата конфигурация на разширения съвет за сигурност, ние трябва да се целим по-нависоко. Особено като имаме предвид безпорядъка, който цари в момента – Парламентът има възможност да прояви повече дързост, да дава предложения. Не е ли интересно и според мен тревожно Германия, Бразилия и Индия, трите страни кандидатки за постоянно място в съвета за сигурност, се въздържат по един толкова важен въпрос, като последната резолюция на, на съвета. Не е ли тревожно това? Те се стремят да заемат постоянно място и същевременно пасивно се въздържат. Въпросът за ветото също е, е много остър. Без да се преразгледа е, процедурата за налагане на вето, не може да има същностна реформа на съвета за сигурност на ОНЕ. Няма да се спирам подробно на елементите, които са добре отразени в доклада. Просто още веднъж настоявам парламента да е по-смел, с по-голям размах да дава своите предложения. Благодаря, господин Галер. Благодаря, господин председател. От моя страна също сърдечна благодарност на колегата Мунис за нейния доклад. Искам да се спра само на два параграфа от една страна точка 11 и 12 Естествено, аз е, изрично подкрепям точка 11 в настоящата и форма. Надявам се, че е, тези, които взимат решения на място, е, следващия път ще постигнат по-добри резултати по отношение на представянето на Европейския съюз в ООН. Мисля, че ние сме се получили от нашите грешки, когато през декември в Киншаса имахме а, заседание на а, АКТБ. А, там имаше представител на Европейския съюз, който един ден преди гласуването а, се появи и каза, вие със сигурност като група на АКДБ ще гласувате заедно с нас по тази точка и това стана един ден преди това. Е, но е, разбира се, има и други начини за изготвяне на позиции. Това не става от днес за утре. Така че се надявам е, това, което предвиждаме сега, ще ни даде възможност в бъдеще по-добре да организираме нещата. По точка 12 трябва да проявим повече амбиции и то не само да подканим държавите членки на Европейския съюз, които са в съвета за сигурност да ни ни информират какво точно става там, ако мога така да се изразя. Е, смятам, че след е, договора от Лисабон в е, сферата на външната политика и политиката за сигурност трябва да имаме повече общи действия и да намерим един подход, който да ни даде възможност държавите членки, които са членки на съвета за сигурност, да изразяват общата позиция на всички. Аз мисля, че така ние успяхме в съвета на външните министри да постигнем е, едина позиция и е, всъщност е, това трябва да се постигне и в съвета за сигурност.